2012 година беше прекъснато заседанието. Сега го възобновявам. Протоколите от 20 април 2012 са на разположение. Има ли възражения? Няма. Значи протоколът се приема за одобрен.